Uh, so good afternoon, everybody. Добър ден на всички. А, май трябва да започваме а, днешното заседание. И искам най-сърдечно да кажа а, добре дошъл на а, нашия гост, а, на всички присъстващи тук и също и на тези, които следят нашата работа по интернет. Надявам се, че тази публика е много голяма, много бройна. Днес след обед имаме гласуване, също така едно становище, което трябва да обсъдим, но най-напред най-сърдечно казвам добре дошъл на доктор Штойбер, който е бивш министр-председател на Бавария, дълга политическа кариера, от 2007 година той председателства групата на високо равнище за намаляване на административните тежести. И както, както знаете, нашата комисия много внимателно следи тази работа. Ние сме начало в е, оценяването на всички нови предложения на комисията от гледна точка на тяхната е, административна тежест. От 2009 година, е, когато се срещнахме с политическите координатори, решихме, че по принцип, когато имаме нови законодателни предложения, винаги ще каним хора, които ще ни помогнат да оценим тяхното значение. И днес започваме работа по именно тази процедура. Вършим и много предварителна работа по законодателните проблеми. Имаме обща платформа в Лондон, имаме намерение да подобрим по-нататък нашата работа по пред, пред законодателната оценка на проектопредложенията, като прибегнем до много по-широки е, консултации и разговори при обсъждането на предложението на комисия, защото това ще подобри работата на проекта. Неодавнашните директиви по обществените поръчки са отличен пример за това и надявам се, че, знам, знаете, че на първо четене винаги така много внимателно разглеждаме разглеждаме тези предложения и се опитваме да направим оценка преди да пристъпим към законодателната работа по същество на техните качества. И така, казвам още един път добре дошъл на доктор Едмон Штойбе, който ще говори пред нас. След това ще имаме възможност да му зададем въпроси. Давам ви думата с голямо удоволствие, доктор Штойбе. Уважаеми господин председател, господин Харбър, почитаеми дами и господа депутати и членове на Европейския парламент. Много се радвам, че още веднъж имам възможност да говоря. Мисля, че преди 4 години последен път говорих пред вашата комисия, когато пак ставаше дума за намаляването на бюрокрацията. В комисията Барозо Две години обсъждахме този въпрос, сега вече след седем години се обсъжда тези въпроси. Това е една бездънна яма, изглежда, която непрекъснато се опитваме да запълним. Може би за последен път говоря пред вашата комисия, но това е тема, която сигурен съм ще бъде обсъждана отново и отново, така че нека направо започнем разговора по същество. А, това е, е работа, която върша доброволно. Отделям да, е, от два дена в седмицата от своето време, е, под които посвещавам на тази тема и с радост повтарям още един път, че решаващият страна на борбата за намаляване на бюрокрацията е политическата – И а, е, този, политич, този политическо, това политическо измерение на, тази, на работата придобива все по-голяма важност, все по-голямо значение. Отлични комисии, парламентарни комисии в Европейския парламент е, създават, е, опитват се да намалят административните тежести, бюрокрацията, И бях е, много приятно изненадан от това, че Грималдини прави такива усилия за намаляване на бюрокрацията. Също и председателя на Европейския парламент, господин Шулц, е, също смята, че трябва едва ли не да преобърнем Европа с хастара навънка, за да, е, ако е необходимо, да намалим бюрокрацията. Оли Рен също повдига този въпрос на, на един път. Е, е, е, експерт, специалист по намаляването на бюрокрацията. Също се отнася и за германският комисар, който също е така ентузиазиран привърженик на тази кауза. И много често Европейския съюз бива обвиняван, че е прекалено бюрократичен. И това го прави по-малко привлекателен за гражданите на Европа. Е, е, е, като председател на една голяма партия е, в, в Германия и като председател е, на баварския иклон, трябва да кажа, че наблюдавам какво става в политическия живот. И на няколко пъти съм, съм наблюдавал избори за Европейски парламент и ако сравнявам тези избори, изборите от 1997 година, първите преки избори за парламента, тук и тогава имаше антиевропейски партии, но те не се радваха на особена подкрепа. сега е вероятно подобни партии да получат значително голяма подкрепа. Не искам да влизам в подробности, но в Великобритания, Холандия, скандинавските страни, ако Видите какви демонстрации се, се проведат в Италия, в подкрепа на Грило, например. Може да разберем какво ни се готви. В 20-25, че дори и повече процента от европейските депутати, като че ли направо се борят срещу европейската идея. И сега Европейския парламент, пък и другите европейски институции ще бъдат изправени пред нови проблеми. Е, редица нови проблеми. Е, тоест трябва да направим всичко възможно, за да направим Европейския съюз е, по-приемлив за европейските граждани. Като оставим на страна за момента въпроса за еврото. Мисля, че все по големия натиск на Брюксел, който иска да регулира все повече неща и все по-строго, е, играе голяма роля в това отношение. Ако не беше така, Европейската комисия нямаше да споменава този въпрос във всичките си почти изказвания. Но трябва да кажа, че се радвам, че тази тема фигурира на преден план в дейността на много от хора. Напоследък 40% е, от, отговар... от това, които отговарят на въпросите на, на е, Евробарометър, когато се ги питат е, какво свързват с Европейския съюз, 40% казват, че това е бюрокрацията. Че Европейския съюз е едно бюрократично чудовище, което е много далеч от гражданите. И в Обединеното кралство, и в скандинавските страни цифрите са подобни. Горе-долу един на всеки четири европейски граждани отговаря по този начин на този въпрос. Той се свързва Европа с бюрокрацията. Ако сравним това с резултатите от 2010, ще кажем, че броят на тези отговори много се е увеличил. Значи гражданите смятат, че има прекалено много бюрокрация в Европа. Около 74% от гражданите на въпроса дали е прекалено много бюрокрация в Европейския съюз отговарят да независимо от това, Европа играе все по-голяма роля в законодателно отношение, например. А, в, европейските страни, обаче, политическите дискусии започват едва след като са вече взети важни решения. преди това и то са взети без те да бъдат широко обсъждани. Именно за това не се приемат тези решения, защото не се предхождат тези важни решения от дебати, от разговори на национално равнище. И това е, е, е също така все по, по, повече, големия брой актове, е, законодателни актове за цел регулиране на околната среда и много други е, също играят своята роля. Опитите опитите европейското законодателство да замести националното законодателство в 28-те страни членки. Разбира се, улесняват работата на търговските дружества, обаче единният пазар и договорите за Европейския съюз, които предполагат в, Европе, в страните членки много неща да бъдат уеднаквени, все пак се е, отива твърде далеч, е, навлиза се в прекалено големи подробности. Е, и ако анализираме поведението на нашите граждани и на економическите субекти, и тук има някои противоречия. От една страна хората често се оплакват от прекалената бюрокрация, от друга страна обаче има нови правила, нови нормативни е, изисквания, чиято цел е да подобрят качеството на живота на хората, които, които зоват именно за това, искат именно това. Защото е, а, нали, това е нашата работа, да подобраваме качеството на живота, да правим е, живота по-безопасен след всяко природно бедствие. казваме, това не бива да става, на, да се случва наново. ново след всяка катастрофа смятаме, че тя трябва да се повтаря. И, разбира се, обаче не сме направили достатъчно. По много въпроси на е, всекидневния живот е, не са необходими европейски нормативни актове и правила. И това е нещо, което не трябва да спираме да повтаряме. Е, напрежението, което съществува, ако щете, от една страна че хората искат да поемат отговорност за собствения си живот и от друга страна необходимостта да има правила, които гарантират тяхната безопасност. Хората се оплакват, гражданите се оплакват а, от бюрокрацията, но безопасността и достатъчно стройната уредба на техния живот са също важни. Значи трябва да има тук. Не трябва да се прекалява с а, а, въвеждането на норми с опитите да се регулират абсолютно всичко. И именно по този въпрос се струва да се води дебат, е, интелигентен дебат, за да преди да се вземат политически решения. В 28-те страни, в 10 страни има економическа стагнация, в други 10 рецесии и само само в 8 е- страни членки се е регистрира растеж на економиката. И мисля, че намаляването на бюрокрацията може да изиграе голяма роля за намаляване на безработицата. Има програми за генериране, насъчаване на растежа. Имам 7 години опит в тази област. Миналата седмица, например, Една страна, която не бихте свързали на пръв поглед с бюрокрацията, но разговаряхме с граждани на Кипър и питахме какво правят за намаляване на бюрокрацията и ръководителя на кипърския проект ни каза, че през последните години 28% от административната тежест, което отговаря на 700 милиона евро са, е намалена и са спасени 150, от това са спасени 150 милиона. Примерно колко дълго трябва да се пазят документите, силоводните документи и други подобни неща. Промената на тези норми е, е, е използването на чекове, примерно, за административни плащания. Всичко това е довело до намаляване на бумащината и на бюрокрацията и до економии. Значи, още от първият мандат за 2008-2009 година, това е първоначалният мандат на нашата група, разгледахме 13-те най-важни законодателни области, за да видим къде можем да намалим бюрокрацията. И разгледахме 72 правни акта които са 20, представляват 20% от корпуса на общото законодателство и за, от, за тях отиват 80% от административните разходи и вменяват на промишлеността изискването да, а, да а, предоставя прекалено много информация. Значи 20% от е, европейското законодателство, на него се дължи 80% от административните, дължи 80% от административните разходи и там отиват огромен, огроменна част от нашите средства. Над 300 конкретни предложения бяха направени. А комисията, съвета и парламента направиха своите предложения взеха мерки за спестяване на, предполага се, 32 милиарда и 900 милиона евро. А, значи това е. Това е амбициозна цел, която цели намаляване на бюрокрацията с 25%. Няма да ви засипвам с повече цифри и подробности, но ще кажа, че а, а, примерно въвеждането на електронни фактури за ДДС е, това може да спести 80 е, е, милиона евро и, и, и отгоре. И по този начин дори най-малките страни ще трябва да публикуват, ако не те не са длъжни да публикуват тези счетоводни отчети всяка година, това ще спести 5 милиарда евро. Значи от 2010 до 2012 година става дума. За първи път разгледахме как да се прилага сега съществуващото законодателство и как то се прилага в отделните страни членки, как се транспонира в тях. И зададахме, публикувахме доклад, ето този, който ви показвам. И тези данни, които сега цитирам, са в него, може да ги прочетете. Значи, какво, за какво става дума? Не по-малко от една трета от е, административните разходи, които е, се пораждат от европейските нормативни актове, се дължат на тяхното неефективно транспониране в страните членки. Хората не знаят този интересен факт. Те не, е, не се занимават с с коригирането му, просто не се транспонира законодателството правилно в страните членки. Примерите са многобройни. Например, в областта на обществените поръчки. В Литва, например, 77 дни минават, докато се даде един договор, сключи един договор. В Малта това са 241 дни. Е, и тук именно е, е, идва въпроса за най-добрите практики, от които трябва е, да се получим. Става дума за спестяване на около 40 милиарда евро. През октомври 2014 за първи път ще разглеждаме въпроса за ефективността на администрацията на страните членки и нейната ефективност. Дали тази администрация работи ефикасно и колко, доколко са успели нашите усилия до сега за, да намаляване на бюрокрацията. значи, ще направим едно проучване, така нареченото проучване ПИЗА в страните членки. Но трябва да се спомена, че в Европа Европейската комисия често не, не, служителите не знаят добре колко зле се транспонира европейското законодателство в страните членки. Работим с малко средства, бих казал лабораторни условия, но въпреки това има резултати. Сега по същество, какво е основното? моят опит показва, че още от първия ден на нашата работа а, бяха не отделните конкретни мерки, а създаването, а, назначаването на нов подход в Брюксел, на нов начин на мислене, а, че не винаги че с регулиране може да се постигне резултатът. Например, не е необходимо да, да се вика да се опасва, запасва човек с а, троен колан. Раз, разбира се, необходимо е да имате колан, ако ви се скъса колана, но имате нужда и от тиранти. А, а, но европейското законодателство изглежда много пъти така. Значи, все едно, че си държите панталона и с тиранти, и с коланпа, и безопасни сте го закупчени закопчали. Има редица подробности на всекидневния живот, които абсолютно не е необходимо да бъдат е, уреждани от е, нормативно. Примерно, че е, пица политана трябва да бъде 0,4 см дебела нейната основа, че трябва да бъде 35 см диаметър и така. Ако е 34 см пицата, тогава вече не е пица политана. И всякакъв административни мерки са взети, за да може да се следи изпълняването на тези изисквания. Именно това създава лошото име на Европа. И именно за това трябва да кажа, че с голямо удоволствие върша работата за наваляване на бюрокрацията. На последната си страница от речта си в Страсбург, председател на комисията Барозо стигна до този въпрос, но речта не беше лоша. Имаше обаче една промяна в политиката на европейската политика, която според мен е важно да се забележи до сега се смяташе, че всяка европейска директива, всеки европейски регламент се смяташе, че е нещо прекрасно. Това беше философията, по-рашната философия. Принципът Моне, ако искате да го наречем. Това е, е старата доктрина. А сега, след програмите за преустройство, след речта на Барозо, за което стана дума, вече има редица неща, за които аз призовавам от години да, да се направят. Но сега за първи път Европейската комисия започна да разглежда целият, всичко, цялото европейско законодателство в различни политически области и да, и да търси начини за неговото упростяване. Не, това е огромна, огромна задача. Става дума е, за законодателни предложения някой път те се случват, те се срещат с голяма съпротива. От директивата през 2006 за защита на опазване на почвите до 2014 хората е, е, реагираха отрицателно, но аз мисля, че става дума за нещо, нещо положително в случая. А, примерно, а, а, неща дали трябва фризьорките да не носят прекалено остри токчета. А, това не е въпрос, с който трябва да се занимава Европейската комисия. А, значи, въпросът за опазване на подовете и токчетата е нещо, което не трябва да бъде обект на европейското законодателство. Споменавах Европейската комисия. 74% от европейците е, смятат, че прекалено много бюрокрация се е генерира от Европейския съюз. И, и това е цитат на, от Барозо, рече на Барозо. Европейския съюз трябва да се занимава с главните въпроси и е, да се въздържа от намесата в, в подробностите. И това, дами и господа, е, мисля, свързано с факта, че хората обръщат повече внимание. Трябва да се обърне повече внимание какво обикновеният човек мисли за Европа и как гледа на нея новият председател на комисията, дали ще бъде Шулц или Юнкер, няма да, не бива да почива на лаврите си и да работи, продължава по инерция. А, Шул самия заяви, че иска да участва в този проект. те всички казват това, обаче един път като станат председатели на Европейската комисия, започват да произвеждат бюрокрация. Е, това е моят опит. В 7 години в групата, за която става дума, 25 години в кабинетът на Бавария. Много неща са се подобрили. Но все още сме свидетели на законодателни предложения, които не са необходими. И така, ако въпросът за намаляване на бюрокрацията не фигурира достатъчно високо сред нашите приоритети, ако на него се гледа като на някаква подробност, нещо допълнително, тогава няма да решим проблемите. Проблемите могат да бъдат решени само ако в крайна сметка преди да вземем решение за, няко... за един и друг законодателен акт, трябва много внимателно да се оцени неговото въздействие върху фирмите и върху гражданите. В Германия, в германския парламент, например, не, не обръща особено внимание на подобни въпроси. Пък и мисля, че подобно е положението и в парламента на редица други страни. Европейският парламент се е занимавал с този въпрос. Но нищо няма да може да, се, да, да стане, да се случи, докато не се привлече съветът, Европейски съвет към а, а, работата по решаване на този въпрос. Всеки път, когато се предлага някакъв законодателен акт, трябва да има независима проверка на каква бюрокрация ще създаде той. И ние много отдавна призоваваме за това. И аз лично трябва да кажа, че съм чувал от мнозина, които, които така ме се обръщат към мен като към някакъв омбудсман. Е, сигурен съм, че към вас се обръщат много граждани. Сигурен съм, че и на вас ви пишат, не само, не само търговски дружества, но също така обикновени граждани, които се обръщат към мен по един или друг въпрос. Имаме, разбира се, общи въпроси, които, с, които трябва да се, с които трябва да се занимае в комисията. Един германец, германски бизнесмен, който живее в Испания, ми каза колко е, колко е трудно да закара германската си кола и да я пререгистрира в Испания. Трябва да кажа, че 3,5 милиона а, возила трябва да бъдат регистрирани от една в друга, пререгистрирани в друга страна и то трябва да отговарят на националните изисквания. В бъдеще ще бъде достатъчно една кола да бъде регистрирана в една страна и това ще въжи за целия Европейски съюз. И това, на тази идея Европейската комисия даде официално зелена светлина и това е голям успех. Много важно е, разбира се, да гарантираме ефективността на тази дейност. Разбира се, в никакъв случай не искам аз да съм човекът, който ще се заеме с това и ще каже кривиците на от тези, които в момента създават бюрокрацията, но някой трябва да го направи. Дали ще бъде депутат, дали ще бъде комисия. Защото намаляването на бюрокрацията да, до сега нямаш, нямаше така голяма нямаше големи резултати от него. Защо? Защото една страна намалявахме бюрокрацията, от друга страна създаваше нова планина от а, бюрократични изисквания, е, нормативи и е, резултата беше незадоволителен. Чувам призиви е, от комисията за намаляване на бюрокрацията и подобни призиви преди европейските парламентарни избори е нещо отрадно. И за за това е, и вие, и всички ние трябва да направим всичко възможно за намаляване на бюрокрацията, за да може гражданите повече да ни вярват, да имат доверие в нашата работа. Преди два месеца Европейският парламент е, най-накрая е, да, реши, че цифровите тахографи няма нужда да се, е, е, да се сплават в малки горила, които е, оперират само в радиус от 100 км. Може би знаете, че за този въпрос се занимаваме много отдавна. Примерно, Германската федерация на занаячиите застъпваше тази теза, но трябваше 5 години, за да може предложението да мине през европейската маши, бюрократична машина. Тоест, Европа прекалено много се занимава с значителни подробности. Миналата година холандците направиха един списък на въпроси, които подлежат на принципа на субсидиарност. И а, мисля, че всеки трябва да поеме е, своята отговорност. Има много области, където страните членки могат да действат по принципа на субсидиарност, да решават своите въпроси. И трябва да се каже, че принципа на субсидиарност при решаване на проблемите може да се използва най-широко, без това да се по какъв и да е начин общностното законодателство. Това е, фигурира в така наречения доклад на Камеран но ето още може да се нарече и подход на Маргарет Тачер по отношение на дерегулирането, намаляването на нормативните изисквания. Разбира се, има изисквания, които не могат да бъдат премахнати. Примерно защита на бременните от уволнения и други подобни. Но вие познавате политическата обстановка, изискванията, предложенията за промяна в договорите, за възможността да бъде проведен през 2017 година референдум в Обединеното кралство. И разбирахе, това има своето отношение към нашата работа. Новия подход на комисията за интелигентно регулиране – е, е, ще има, играе ключова, решаваща роля в бъдеще. В сложния свят, е, в който живеем, не мисля, че подходът на Маргарет Тача е, за премахване на регулирането може да бъде полезен. Има, разбира се, области, в които той е необходим. Но трябва да, да се стремим да регулираме по възможно най-безболезнения начин. Не сигурен съм, че Европейската комисия ще продължи да работи в тази насока и надявам се, че ще действа по-амбициозно в бъдеще, ще си постави по-амбициозни цели в бъдеще. След изборите през май, този въпрос ще придобие още по-голяма възможност. Гражданите очакват много от нас, може би прекалено много повече, може би, отколкото преди 20 ти на години. Раз... Дискусиите, които се водят, особено в Обединеното кралство, в Холандия, пък и другаде, показват ясно, че не всеки проблем на Европа трябва да се решава на европейско равнище, както диаметъра на дебелината на пица политана. защото от тази страна имаме е, единен вътрешен пазар, от друга страна принципа на субсидиарност. Е, и затова много от нашите законодателни актове трябва да се преработят, за да може към Брюксел да не води еднопосочна улица. И надявам се, че през послед... следващите 5 години ще отбележим по... по-бърз напредък в тази област. Ако не, ако ли не, смятам, че отношението към Европейския съюз, от което ние всички зависим, отношението към тази привлекателна идея ще се влуши, то ще намалее много бързо. Благодаря. Благодаря ви, доктор Штойбер, за пределно изчерпателния преглед на цялата извършена от вас и оглавяваната от вас група работа. Както казах е, в самото начало, и тук ние е, се стремим към намаляване на административната тежест и сме постигнали най-малко. Колегите, предполагам, са забелязали, забелязах и аз, е, че вие, например, обръщате внимание на въпроса за пререгистрацията на моторните превозни средства и проблемите, които се свързват с това. Ние днес след обед ще гласуваме акт по този въпрос но все пак да се знае, че виновна е не само комисията. Държавите членки са всъщност крайно неотстъпчиви по отношение на, на, на този проектоакт, тъй като смятат, че с неговото приемане ще се стигне до загуба на бюджетни приходи. Аз лично написах едно доста твърдо, повече от обичайното писмо до държавите членки, като им заяви, че ако си бяха свърчили работата по оценката на въздействието 18 месеца по-рано, нямаше да изгубим толкова време да, да стигнем до тук и да се натъкнем на тяхната неотстъпчивост. Така, шестима са се записали за изказване. Смятам да дам на всички ви думата, след което ще дадем възможност на доктор Штойбер да отговори. Е, имаме 20 на минути до 16 часа, когато предстои да гласуваме. Май всички, всички присъстващи от комисията се записаха, не знам. Но е, всички политически групи са представени. Е, да чуем господин Кошечник. Благодаря, господин председател. Ние, господин Штобер, с вас сме разговаряли през 2009-2010 аз съм от Чешката република, знаете. И вие е, още е, в началото на, на своето слово е, казахте, че понякога се питате защо губите по два дена седмично на доброволни начала на, на работата, с която се занимавате тук. Аз също се занимавам с въпросите за намаляването на бюрокрацията у нас в Чешката република в рамките на една неправителствена организация. Така че напълно ви разбирам. Но има добра бюрокрация и не толкова добра бюрокрация. Бюрокрацията е необходима в край на краищата за, за да функционира обществото. Но въпросът е такъв. Кой оглавява администрацията? Кой оглавява бюрокрацията? И колко легитимен е той? И не смятате ли, че през последните няколко години политическия разговор на равнището на комисията до някъде еволюира? Ние нееднократно сме чували от устата на господин Барозо, който поначало беше много ентусиазирано настроен е, към борбата е, с бюрокрацията, е, някак си отстъпление от този, от този принцип, от тази ценност. През последните няколко години бюрокрацията, бюрократичността наистина расте. Така че е, комисията, европейската не бива ли, да се бори с бюрокрацията не само в началото на своя мандат, а и през целия си мандат. Господин Шваб, благодаря ви, доктор Штойбер, за това, че се озовахте на нашата покана. Е, четири години работа е зад гърба ни. Вече онова, което ни казахте днес тук, е, предвид отрицателното обществено мнение, срещу е, европейското законодателство, срещу ролята на Европа, на всеки случай трябва да ни вдъхнови е, за нови усилия е, да, да преодолеем този негативизъм. И Ясно е, разбира се, че премахването на бюрокрацията е задача от особено политическо значение за вас, но, но и за нас в нашата комисия през, през последните години сме направили немалко. Например, да вземем доклада на господин Декамп за митата, е, един от жалоните на, на нашата работа, успяхме да постигнем компромис между политическите групи. Споменахте работа на комисаря Барние за по-нататъчното функциониране на единния пазар и, и аз поделям казаното в него. Трябва да насочим вниманието си към изпълнението на това, което вече е прието. Да вземем уредбата на обществените поръчки. Спорен въпрос между Германия и Европейската комисия. И той сочи че държавите членки всъщност не са си свършили до край работата, далеч не, по изпълнението, по, по транспонирането на европейско законодателство. Не, има неща, за които Европейският съюз е отговорен и, и, и за други, и той не е. Така че, що се отнася до пререгистрацията на, на, на МПС, е, нашия председател също спомена този въпрос, какво, какво да кажем за веришките на, на, по бебешките биберони. А, а, а пък а, а, а, имах на, напоследък такова неблагополучие на, на швейцарско-германската граница. А, оказва се, че а, не може от Швейцария а, да се доставят през границата а, пици а, в Германия, защото швейцарските, видите ли, а, не отговаря на стандарта. какво да ви кажа? стандартизацията е, в промишлеността не би следвало да води до законодателство. Не е едно и също стандартът и законът. Е, по, по въпроса за пререгистрацията на, на МПС пък, знаете, държавите членки всъщност е, се оказват спънката пред по-нататъчния напредък по този е, въпрос. Как, какви, какви ли нелюбопитни неща научаваме днес, казва председателят за неудовлетворителното функциониране на Европейския съюз. Госпожа Штайлер. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, доктор Штойбер, за много интересното изложение. Радвам се, че споменахте въпроса за определението на самото понятие административна тежест. Е, защото е, понякога в Великобритания, като се говори за намаляване на административната тежест, се стига до отнемане на социални придобивки, което аз не мога да приема. Тук става въпрос за, за майчеството, за отглеждане на деца и какво ли още не. Да, да, да вземем да вземем е, електронното фактуриране и постижението, което се изчислява на стойност повече от 80 милиарда. И това е прекрасно. Ние би трябвало това да го привеждаме като довод е, в е, предизборната кампания. После казвате вие за националните парламенти и смятате, че те всъщност имат далеч по-добра система за оценка на въздействието. И това е много важно. Но, но не можем да подминем въпроса за отговорността на държавите членки. Господин Харбър много красноречиво повдигна този а, е, въпрос и нали, във връзка с пререгистрацията на МПС. Трябва да се, да се търсят начини. Да, нали, е, тук да не бъркаме пица с пиза. Е, нали, системата пиза има своето място като информационен източник. Сега, в Европейския съюз се опитваме е, близо 30 е, страни да изковем единно е, законодателство и в един момент се оказва, че вместо да изпишем вежди, избождаме очи. Вие как, как смятате, как ще се върви по-нататък по този път? Извървеният от вас до сега е забележителен, но, но бъдещето от съществено значение Следващият въпрос. Здравейте, господин Штойбер. Добър ден. Аз... А, а, така че вие в, в изложението си обхванахте цяла, цяла палитра от въпроси. Аз ще се спра само на един. Е, казвате вие, че, че дребните неща всъщност е, хвърлят сянка върху Европа. Но бъдете малко по-ясен. В средствата е, за осведомяване има една такава склонност да, да се говори опростенчески. В Хесен, например, провинцията, от която съм аз, се оказа, че е, е, качеството на питената вода трябва да се анализира допълнително и така нататък. И, и а, е, на гражданите бе внушавано, че всичко това се налага от Европа. Нищо подобно. Оказва се обаче, че а, провинциалната администрация бе, бе излязла с тази идея, без каквато и да било връзка с Европа. Ние, знаете, решихме да се, да се приеме, е, и, и това е голямо постижение, след 20 години да се въведе е, единен европейски стандарт за зарядните устройства е, на, на телефоните.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 знам от личен опит, че уредбата на тази материя е свързана с широк обществен отзвук, но в същото време някак се оказва, че след като се приеме уредбата по толкова важни въпроси, тя се натъква на, на отпор от най-различни е, дребнави съображения. И, и някак си е, им, има, има е, сблъсък на предразсъдъци, е, ако щете дори невежество, и вашата група, мисля, е, трябва по-активно да дава отпор на, на такива недоразумения, честно казано, които се ширят в средствата. Е, и то не само по повод на предизборната кампания, а текущо. Thank you very much, Mr. Kreutzmann. Благодаря, господин Крайцман. Благодаря. Две-три неща. Ам, очевидно е един комисар, поначало членовете на Европейска комисия трябва да покаже, че са свършили нещо да заслужат мандата си. По-нататък няма последващи оценки на въздействието, макар че има ексанте, предварителни. И поради това в хода на законодателната работа се внасят понякога хиляди изменения и допълнения, но трудно може да се прецени въздействието на всички тези изменения. След това аз водих преговорите от страна на парламента по уредбата на обществените поръчки и ние непрекъсно настоявахме за електронизацията на целия процес на обществените поръчки и ни бяхме озадачени всъщност, като установихме, че съветът блокира. И Германия, да ви кажа, е, беше, беше водач на, на опозицията. Докато страни като Португалия искаха да се отиде по-далеч. Ей, а, го казвам, защото понякога е, е, държавите членки е, настояват да се добави още и, и, и още детайл към, към европейската уредба. Има, има дори термин за това, така, така наречената златна баня върху европейските актове. След това в законодателството на отделните държави членки се до, до, полага още един слой бюрократичен а, дори когато тук на, на, в оценката на въздействието се определи някакъв стойностен показател, разходи за определени административни формалности, докато се стигне до практиката в държавите членки, той нараства нееднократно. Следващият въпрос. Благодаря ви, господин Штойбер, за експозето. Аз съм съгласна с вас, е, например, по въпроса за субсидиарността. Е, въпрос, който ще бъде на дневен ред е, за години напред. В същото време обаче има и друг един аспект. В, като се срещам с, с избиратели, в Германия ми казват, че контролът е прекалено тежък, а в Гърция, видите ли, бил прекалено слаб. Значи, практиката на държавите членки е сериозен проблем в това отношение. И всъщност под претекста за субсидиарност се отстояват местни, корпоративни, провинциални интереси. да вземем в Германия, имаше някакво предложение за противопожарните служби и за е, борбата с пожарите. Е, и възниква въпроса, нужна ли ни е Европа е, да, да регламентира и това, но пък обратното също е вярно. Либерализацията може да доведе до дерегулация, до отстъпление от гаранции. И следователно трябва да бъдем крайно предпазливи. Нали, когато се казва, дайте да либерализираме, за да намалим административната тежест. Е, работата, работата е сложна, не, не е еднозначен този въпрос. Господин Декампус, благодаря господин председател, е, господин Штойбер, благодаря ви за споделените от вас становища. Наистина, изложението ви бе много, много поучително, много, много изчерпателно. Моите въпроси са, са простички. Аз не бих искал да уневинявам бюрокрацията, обаче бюрокрацията, в край на краищата, има една основна длъжност, а именно да събира държавните приходи, да, да събира данъците. Няма е, държава, която би могла да се лиши от бюрокрацията в този смисъл. И следователно, бюрокрацията не е рожба на Европа, е, не е единствено поне, е, твърде често самите държави членки бюрократизират излишно нещата, за да си гарантират приходите. На второ място, е, вярно, законодателството понякога се оказва по-сложно, отколкото би могло да бъде, просто заради необходимостта от компромис. Законодателният процес и прочен, това е законодателна култура, е, с която ние се гордеем. Културата на компромис. Компромисът Стремежа към компромис обаче понякога усложнява самия законодателен текст и поражда нова е, бюрокрация. Аз обаче не съм песимистично настроен. Смятам, че е, онова, на което станахме свидетели през последните 5 години по развитието на вътрешния пазар е впечатляващо. И аз бих искал да напомня, както казахте и самия вие, това, че днес редовно се публикува обнародва се е, напредъка на отделните държави членки по транспониране на законодателни текстове и се следи за качеството и за количеството на нормотворческата дейност е огромно постижение. И най-сетне е по те нареченото е, качествено, интелигентно нормотворчество всяко, всяко законодателство и, и, и в областта на околната среда, но и във всяка една политическа област би следвало да съответства на, на принципите на интелигентното нормотворчество. И това трябва да самото то да се превърне в норма. А в Европейския парламент <coughs> ще се създаде отделна служба за оценка на въздействието върху околната среда. Знаете, свръх оценката е, на въздействието, е, която представя комисията. Тук ще, определено ще, ще, ще настъпи стълкновение между двете бюрократични системи, но е, какво да се прави? Очевидно, съвсем без бюрокрация не е възможно. Така, казва, казва председателят, бях снисходителен, дадах ви възможност да говорите повече, отколкото бе възможно. И още един, още един въпрос. Значи, извинявайте, ако въпросът вече е зададен, но, но аз бих, бих се изказал така. струва ми се, че политиците някак си се осланят на бюрокрацията за, за политическия си успех. Но дали засегнахте вие това парадоксално положение? Колкото по-широка е демокрацията, толкова повече бюрокрация е необходима. Някой трябва да обслужва демократичния процес. Колкото повече демокрация, толкова повече бюрокрация – е, това е особено парадоксално положение и мен ми се ще да чуя вашето мнение. Смятате ли, прочим, че такъв парадокс е на лице? Ние желаем парламента да е открит към, към обществото, да е прозрачен, законодателният процес да отчита правата на всички, но това някак само по себе си бюрократизира е, целият демократичен процес. Благодаря, казва председателя за зададените въпроси. Сега ще дам думата на господин Штойбер, който да отговори. Надявам се кратко. Благодаря. Знам, че не разполагате с много време. Въпросите пък предполагат много обстойни отговори. Ще се опитам обаче максимално накратко да отговоря. Първо, в общи линии, основната ми тревога е следната. А тя се сподели от вас. Европа е, е забележителна идея. проектът е единствен по рода си в света. И на фона на кризата в Украина това става очевидно за пореден път. Трябва да, да, да съгласуваме становището си по отношение на конфликта. Много е важно да се вземе решение на европейско равнище. Много се радвам, че министр-председателите на Германия, Франция, Полша, Унгария се опитват да достигнат до обща европейска позиция по отношение на Путин. И така ще се приеме сериозно нашата позиция. Сега, аз нямам политически амбиции. Политическата ми кариера всъщност вече е зад гърба ми. Аз, аз се боря за Европа. И а, много ме тревожи. Тази липса на, на, на единство. Трябва да се вслушаме в общественото мнение. Политическият ми опит показва, че това е от основно значение в Европейския съюз. Това да се вслушваме в общественото мнение, защото ако, ако хората решат, че се, се управляват от бюрократи, от еврократи, както се казва. Ако битува мнението, че в Европа има повече бюрокрация, отколкото в Франция или Испания, нещата не са добре. Ужасно е това. Нещата да се свеждат до еврокрацията – Много се радвам, че в течение на последните 7 години съм, посещ... съм посетил 16 пъти Европейския парламент. И това не е било първоначално планирано. Също няколко пъти съм говорил пред съвеса. съвета. Извинете. Естествено, говорил съм и с комисията. Присъствал съм на заседания на всички големи политически групи. Е ЕНП, либералите, социалистите никога не са се водили спорове за е, целите. Всички са съгласни, че е много важно да се намали бюрокрацията. Та, още нещо. Трябва, трябва да сведем нещата до основното. Мислете за, за основното. Търговското споразумение от ноември което се изключи в Бали. Много малко се говори за това. Но една от основните е, задачи за постигането на успех по него е намаляването на бюрокрацията и се говори за намаляване на разходите с 1 е, трилион долара от бюрокрацията. Европа трябва да, да даде пример. Сега, по въпроса за бюрокрацията и демокрацията и доколко взаимно свързани са те. Ами свързани са. Не, не, не може да се изгради демокрация без да има равенство на хората. Тогава, когато хората са равни, може да се е, изисква равно третиране от страна на държавата. Затова обаче са необходими правила. Правилата пък се е, прилагат от една ефективна администрация. Но демокрацията не бива да се уеднаквява с бюрокрацията. И аз в миналото съм отправил неоснователни критики към Европа. Признавам си, но, но не това е най-важното. Европа става все по-важна. Мнението, позицията на Европа става все по-важна, а хората не си дават сметка за това. Над хиляда регламента се приемат в Европа годишно. Броя на директивите е 1900. Огромен обема на, европе, на европейското право. Но хората не знаят как всъщност се вършат нещата. Твърде малко се знаят, твърде слабо са запознати, не знаят какво правят административните органи. Това, че вие и комисията вземате решения по, по отделните законодателни актове, например. Просто трябва да, да намерим начин да коригираме това. Сега. Чехия. Мисля, че комисията трябва да, да бъде по-настоятелна в политически план. трябва да, да бъде по-политически настроена. Необходими се, необходимо е политическо представяне, а не чак толкова много експерти. Експертите са на, по-ниск, на по нива. Аз имам опит. Не знам никоя организация в Европа, която да, да, да подлежи на такъв натиск и толкова лесно да бъде манипулирана, както комисията. Но хората не разбират как тъкат процесите, не разбират процедурите. трябва да, това трябва да се промени, трябва да се обясни как се върши работа. Има два, двама кандидати за председател на комисията. Господин Шулц. И това е политическото ми а, послание. Дори ако ръководителите на правителства е, искат и подкрепят това. И дори немското правителство да го подкрепя. Няма Няма как да стане, ако има двама председатели. Това ни води до въпроса за изпълнението. Чехите се справят добре. Чехия е една от малкото страни. която е, отбелязала сериозен напредък с намаляването на е, бюрокрацията на национално равнище. Е, господин Шваб повдигна този въпрос и това, което ще кажа, може да ви разочарова. По време на втория мандат имаше 74 а, съпоставителни изследвания, това как се вършат нещата в а, отделните страни. Дадоха се примери на добри практики. И аз очаквах това да доведе до разисквания в националните събрания. Опозицията в френския парламент, например, би могла да се хване за това. Може да каже, че сме зад изстания по отношение на електронните обществени поръчки, например. Сега, Германия се е, подиграва на Португалия, обаче в Португалия електронните поръчки са 75%, в Германия 12 до 15%. Всеки си мисли, че той е най-добрия добре би било всеки да се вгледа на кое място е. За съжаление, това, не, това така и не настъпи. До сега комисията няма представа доколко добре е, се изпълняват правилата й. В бъдеще не бива просто да, да проверява дали се изпълняват правилата и нормите, а как се изпълняват. защото Европа вече има много правомощия. Знам, че няма време, затова се опитвам съвсем кратко да се изкажа. И последното нещо, което искам да кажа, е следното. Парламентът прекалено много отстъпва пред съвета често пъти. Какво прави Ван Ромпой по намаляването на бюрокрацията? Нищо. Бароза е цвете в сравнение с него. Говорят за намаляване на, на, на бюрокрацията и как това е основен приоритет. Но съветът трябва да вземе много по-дейно участие. Трябва да има независим орган, трябва да се създаде независим орган, който да права оценка. Добре, и имаме оценка на въздействието, но това е само в комисията. А парламента, ако внася изменения, ако предложи изменения, на това няма оценка на въздействието, нали? В, в съвета също няма. Та по този въпрос трябва да се свърши повече. И последното, нещо, което искам да кажа, това е свързано с Германия. Аз в последните 5 години следя нормотворчеството в Германия. Как се създават нови нор, норми и законодателни актове. От 5 години следя това внимателно. 21 000 нови норми. Предписания, правилници. 75% от тях обаче идват от Брюксел – Брюксел, решенията, които се време вземат в Брюксел, имат все по-голямо значение за ежедневието на хората. Само веднъж се е случило комисар да влезе в, в някакъв спор с местните органи на управление в Германия. На 16 октомври ще представя окончателния доклад заедно с е, Барозо, заедно с сегашния председател на комисията, с други думи. Така че това ще е много важно събитие. Ще кажа на новия председател на комисията. Ето това свършихме през последните 4 години, а през следващите 5 години приоритетите а, трябва да, да. Тези приоритети трябва да, да бъдат по-важни, по-напреден план от вас. За вас. За вас. трябва да се помисли какви ще са последиците от това за парламента, за комисията, за съвета, и за 28-те държави е, членки. От всичките 28 държави членки, само в 6 има, незав... има независим орган или съвет за оценка на въздействието. Това е Великобритания, Холандия, Германия, Швеция и Чехия. 5 всъщност. В останалите страни нещата са много по-нееднородни. И трябва, трябва, да се, трябва да се подобри оценката на бюрокрацията там. Привличаме отрицателно обществено а, внимание с тази липса на контрол. Трябва да се борите с бюрокрацията вътре в собствените си а, институции и организации. Трябва да отразявате общественото мнение. често пъти се приписва вина на европейското ниво. Малките са все по-малко заинтригувани от Европа и това трябва да се спре, да се предотврати. Благодаря ви за вниманието. Uh, Благодаря ви, доктор Штойбер. За последен път имаме възможност да ви слушаме в този състав на комисията. 16 октомври е, е, е много важна дата. Надяваме се докладът ви, окончателният ви е, доклад да бъде също толкова обстоен и, и е, интересен, както настоящото ви изложение. Надявам се всички да се запознаят с него. Благодаря ви още веднъж и много, много се радваме, че толкова е, въодушевено и енергично е, подхождате към въпроса. Сигурен съм, че и в бъдеще ще се пресичат пънищата ни. Още веднъж ви благодаря. За нас бе удоволствие да ви слушаме. Благодаря. So, ladies and gentlemen, um... И така, дами и господа, както виждате, Присъствахме на интересна сесия, интересно заседание днес след обед. Нашата колежка, както винаги, изглежда прекрасно и снимате я в момента. А сега е време да гласуваме. Имаме няколко важни въпроса, по които трябва да гласуваме. Искам да напомня на всички, че след пленарното заседание миналата седмица, трябва да кажа, че ще имаме електронно гласуване поименно по всички законодателни гласувания. Тоест, поименно ще бъде гласуването в край за окончателното решение. И а, списъкът на това кой как е гласувал ще бъде публикуван в, в протокола на заседанието. Казваме го за сведение. Въпрос. Това промяна в процедурата ли или винаги така сме правили? Винаги сме гласували електронно по окончателното приемане на документите на този път ще гласуваме електронно и по им, резултатът от поименното гласуване ще бъде включен в протокола на заседанието. Разбира се, ако искате, може и да не гласувате. Това си е ваша работа. И сега. Господин Жовен, нашия докладчик, не е тук по точка 10. Координаторите знаят, че искаме да одобрим една грешка по присъждането на договори за концесии. Става дума за техническа поправка, обсъдена от нашите специалисти и от докладчика Съгласили сме се, че е необходимо да се направи тази техническа грешка, за да може всички приложения а, да бъдат а, съответно включени в индекса. А, и искам да гласувате с картите. А, това е поправка на директивата за възлагане на договори за концесия. Гласувайте, моля. Край на гласуването. 33 гласа за, 32 гласа за, 1 против. Приема се. А сега Искате е, да поправим резултата ли? Просто ни кажете как сте гласувал. Не работи апаратчето ли? Седнете другаде, седнете другаде просто. Ще отбележим е, резултата от вашия глас. Е, просто гласувайте чрез дигане на ръка. Някой друг, който не му работи машинката, очевидно машинките за гласуване не са отдавна използвани в тази зала, може би са доста прашни. Сега по доклада за на професор Де Кампо за взаимопомощта между административните органи на държавите членки в сътрудничество между тях и Комисията по гарантиране на правното прилагане на законодателството в областта на митчиците и земеделски въпроси. Обсъдахме това въпрос вчера. Мисля, че е направо, ако професор Декампо се съгласен, да пристъпим към гласуването. И така. 42 ро изменение. Кой е за? Против? Приема се. Шесто отпада, 43-то изменение. За, против, приема се. Седмо изменение. За, против, приема се. 44-то. За, против, отхвърлина се. 45-то. За, против, въздържали се, приема се. 46-то. За, против, прието. 47-то. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 4 за, против, приема се. Така стигаме до девето изменение от докладчика за, против, приема се. 50-то на Оле Шмидт за, против, от, отхвърля се. 10-то от, на докладчика за, против, приема се. 51-во с устно изменение на Оле Шмидт Новият текст прият ли е? Прият е, да. В такъв случай гласуваме по 51. За. Против. Приема се. 11 в такъв случай отпада. Четвърто за, против, прието. 13 за, против, приема се. 51 51 няма да гласуваме. 51 52 гласуваме за, против, приема се. 53 то за, против, приема се. 54 то за, против, приема се. 14 за, против, приема се. Компромис 10 за, против, приема се. Сега 57 о изменение за, против, приема се. 59-то за, против, приема се. 60 о е, за, против, приема се. 62 о за, против, приема се. 15 о за, против, приема се. И сега стигаме до 72-ро изменение, другите са оттеглени. 72-ро за, против, отхвърля се. Компромис 5 за, против, приема се. 76-то за господин Рос, за, против, приема се. 78 пак негово за, против, приема се. 77 от господин Шмидт като добавка за, против, въздържали се. Компромис 6 за, против, приема се. 84-то, 84-то господин Шмидт, с устно изменение за, против, приема се. 17-то пада, 18-то за, против, приема се. 19 за, против, приема се. 20 за, против, приема се. 86 Извинявайте, малка консултация по 86-то изменение беше необходима. Е, ще ви обясня за какво става дума, ако го приемем. Кой е за 86-то изменение от господин Оле Шмидт? Кой е против? Е, в такъв случай няма смисъл да обяснявам, е, тъй като то не се приема. 21.87 заедно гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Седми компромис за, против, приема се. Осмо, осми компромис заедно с 96-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Значи тук се включи и устното изменение, разбира се. девети компромис за, против, приема се. 25-то изменение на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 26-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 99-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, също се приема. 100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 Приема се 106 за против въздържали се. Приема се. Първо изменение за против. Приема се. 32 като добавка за против въздържали се. Приема се. Второ за против въздържали се. Приема се. 33 пада. Трето за против въздържали се. Приема се. Компромис първи за против въздържали се приема се. Пето изменение е за против въздържали се приема се. 36 за против въздържали се приема се. 37 е също като добавка за против въздържали се. Втори компромис за против въздържали се приема се. Трети компромис за против въздържали се приема се. И сега гласуваме поименно по окончателният вариант на доклада. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се за 35 гласа за, един против. И резултатите от поименното гласуване ще бъдат включени в протокола. И така, сега стигаме до следва... работа ще продължи от следващата парламентарна комисия, която ще ни наследи. Имаме да гласуваме по още един документ. Значи, трябва да гласуваме по упростяване на прехвърлянето на моторни превозни средства в друга държава членка. И, и ще дам думата на докладчика да обясни за какво става дума. Просто трябва обаче един път да гласуваме. 100, наведнъж ще гласуваме 106 компромисни изменения, по които са се съгласили докладчика и докладчиците в сянка след провеждането на официални технически съвещания с гръцкото председателство, Съветът няма да преговаря по-нататък. Ние решихме най- поне да включим всички съществуващи компромиси, за да не може след това съветът да даде заден ход по тях. Господин Мандес. Благодаря, господин председател. Искаме значи, да гласуваме по целия пакет наведнъж. Резултатите от триалога са всъщност това. Всички докладчици в сянка, включително докладчикът, бяха много разочаровани от писмото на съвета, с което се прекратиха по-нататъчните преговори. Защото оставаше, се искаше оценка на въздействието. Срамота е. Министърът на транспорта го каза. Това е един от наболял въпрос в Европа, а прехвърлянето на моторни превозни средства. Срамота е, че съвета не иска да преговаря повече по този въпрос. Ще имаме споразумение на първо четене, ще гласуваме наведнъж всички изменения и по този начин, надявам се, ще направим едно категорично изявление на пленарното заседание през април, когато гласуваме този документ там. И по този начин ще покажем а, на съвета, че, ще покажем, че съвета не действа в интерес на европейските граждани. Това е. Нямаме споразумение на първо четене, защото съвета преустанови преговорите. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка и на комисията, които работиха упорито Бяхме близко до постигане на резултат на споразумение на първо четене. Направихме всичко възможно, но в край на краищата резултата беше разочароващ. Трябва да така категоричен сигнал да изпратим към съвета, че парламента се бори за по-добро функциониране на Европа, а съвета спъва неговите усилия. Някой докладчиците в сянка има ли да добави нещо към това? Няма. Значи в такъв случай господин Гепхарт. Е, ich hätte da doch noch eine Verständnisfrage, weil das doch ein... Един, е, искам едно обяснение, е, процедурно. По-добре е да го получа още сега. Искам да знам какви ще бъдат последиците от едно подобно действие. Имаме някои много разумни предложения за изменения. Рефин Мендес свърши чудесна работа, но сега ми се струва, че ще гласуваме по редица изменения, които по същество са компромиси постигнати със съвета? Какви ще бъдат последиците от подобно действие? Както изобщо, така и конкретно за следващият парламентарен мандат, когато ще трябва да се преговаря със съвета и съвета трябва да вземе своето решение. Бихте ли ми казали на каква основа ще пристъпим към преговори с съвета? Дали на резултата от нашето гласуване сега ще се даде възможност на съвета още един път да подхване този въпрос, като разгледа целият пакет или не. Не го разбирам. Може би по-добре би било да оставим следващия парламент да вземе становище по този въпрос. И този въпрос да бъде решен по време на следващия мандата на следващия парламент. Ако обичате да ми е, обясните за какво става дума. Господин Декампус, Евлин, имаме избор тук. Или е, да гласуваме за това, което бе решено в ИМКО и да предложим да се гласува по него в пленарна зала. Ние, които участвахме в преговорите, решихме, че можем да поступим именно така. Обсъдихме въпроса с докладчиците в Сянка и решихме, че ще е по-добре в момента, когато приключим преговорите, да покажем, че сме готови на компромис с съвета. И се съгласихме с докладчиците в Сянка, че такава е нашата позиция на неформалният триалог. За да може по този начин да се прекратят преговорите по това, което е постигнато до тук. Надяваме се, че комисията ще приключи оценката на въздействието, че няма да има фискално въздействие на този документ. Това е абсолютно ясно в нашата комисия. Ние не искаме да въздействаме да, върху фискалната, върху данъчната система, защото министрите, особено германският министр на финансите, не желая да се излага на подобна опасност. Иска се да се направи оценка на въздействието, за него е необходимо, са необходими 6 месеца. Затова надяваме се, когато установим нашата позиция, когато е готова оценката на въздействието, съвета ще приеме нашата позиция, по която вече сме преговаряли и сме се съгласили. Такова е нашето становище. Жалко е, че трябва така да действаме. Жалко е, че не можем да приключим работата по време на мандата на този парламент. Трябва да оставим довършването и за следващия парламент. Надяваме се, че съветът по този начин няма да отваря на ново въпросите, по които са решени и по които сме гласували. И че ще приеме съвета това, което ще приемем ние сега. Това значи формал, от формална гледна точка не е решение, но се надяваме, че ще бъде взето под внимание след 6 месеца, когато стане готова оценката на въздействието. А, нека да чуем и другите докладчици в сянка. А, става дума за компромиси, по които се съгласихме. Докладчика и докладчиците в сянка. Това не е споразумение на първо четене, това само отразява нашата досегашна работа. Но това е нещо, по което ние сме се съгласили. Не сме, нямаме споразумение с съвета. Това трябва да бъде абсолютно ясно. Значи става дума. Виждам, виждам, виждам какво ви тревожи, от какво се безпокоите. Но не става дума за официално споразумение, става дума, става дума за това докъде сме стигнали ние. Изведнъж сега страните членки казват е, в 6 съвета, че искат оценка на въздействието. Откъде изведнъж се взе това? Тоест, е, това, което ще гласуваме сега, отразява е, пунктовете, по които ние, докладчиците, Сянка и докладчика сме се съгласили. Тоест, накратко, казано, сме решили да свършиме това, което се очаква от нас. Именно това сме и направили. По това се предлага да гласуваме. Няма да споменавам моите изменения, но трябва да покажем, че работим в полза на Европейския съюз. Това очевидно е компромис, до който стигнаха докладчиците в сянка. Но мисля, че при преговорите си в, в, в, с съвета Положението беше подобно. Те приемат е, нуждата от документа, но приемат това, но искат оценка на въздействието. Затова мисля, че е необходимо на пленарна, от, пленар, от пленарната зала да направим е, така едно е, силно, вишегласно да извикаме нашата позиция, за да чуе съвета. Не съм привържен нито на цирковете, нито на драмите, но мисля, че в случая това е необходимо, пък ще бъде отразено и в новините. така, може би тук <laughs> трябва да отразим това в номера на колата. Но трябва да кажа, че аз винаги съм бил противник на, на това а, а, предложение. А, и, да, се стандартизират номерата на колите по, по цвят и шрифт и така нататък. Винаги съм бил против подобни предложения. Но, тъй като аз няма да гласувам днес, ще морално подкрепим вашата позиция. И така. Мисля, че трябва да бъдем. Е, че, че, трябва да бъдем съвсем ясни. Не става дума, не става дума за оценка на номерата на колите аз също не го подкрепям лично. Трябва да сме наясно, че става дума за един компромис и в никакъв случай не гласуваме да се въведат европейски номера на колите, еднакви за всички. И така, нека да гласуваме, казва председателят. Значи, а, а, а, гласуваме поименно а, актуализираното предложение, в което са включени компромисните изменения, по които са се съгласили докладчика и докладчика Севсянка. Прекратете гласуването. 27 за, 4 против, приема се. И така, благодаря на всички. И сега последното законодателно предложение, по което все още работим. Госпожа Коми Става дума за важно гласуване за търговските тайни. Ще помоля онези. Трябваше да приключим в 5 без 10, за да започне, за да започне последното заседание на координаторите, но след като гласуваме по този въпрос, ще пристъпим и към него. кой е представлява комисията тук? Господин Фернандес ли? Господин Фернандес. You're down here as I'm sorry about that. Тук при мен е записано, че сте госпожица. Е, извинявайте. Съвсем накратко да ни представите предложението, ако обичате. Но бих искала госпожа Комни като докладчик също да ни каже докъде е стигнала работата. А, тишина, ако обичате. Тишина Кажете ни само до къде докъде е стигнала работата, процедурата с Комисията по правните въпроси. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда максимално кратка, за да наваксаме малко, по поизостанахме. Предизборната кампания е практически в навечерието си, но този въпрос трябва да бъде предвижен напред. Той представя особен интерес. Лично за мен в Италия има уредба на, на търговската тайна и аз подробно се запознах с нея. Оказва се, освен това, че законодателството в тази област не е еднородно в Европейския съюз. Казах, в Италия има такова законодателство за търговската тайна, но не, не навсякъде. Та, благодаря на комисията за предложението. Тук, впрочем, става въпрос за правата на интелектуалната собственост и изследователската и развойната дейност е един от стълбовете, от устоите на европейската економика и за да постигнем устойчива конкурентоспособност, следва да въведем ясни е, легални определения и е, в тяхна основа да поставим договореностите в рамките на СТО по ТРИПС. Е, проучих въздействието на подобна уредба върху малките и средни предприятия при обмен на интелектуална информация през граница в Европейския съюз, в случай, че партньори на малки и средни предприятия в чужбина злоупотребят с оказаното е, им доверие. Освен това трябва да преценим е, какво ще бъде административното въздействие като, като време и трудоемкост. Освен това, е, трябва да се засегне и въпроса за патентното право. И така ни се представя възможност, благодарение на инициативата на комисията, да, да въведем е, ред, който е дълго очакван. При това не непременно по санкционен ред, а, а по линия на, на изграждане на доверието. Тук възникват въпроси за договорното право, естествено, за езиковите преводи и Знаете, езиковите бариери понякога се оказват почти непреодолими. Освен това, трябва да очертаем и полето на, на, на тази е, директива за да успеем в времето, в което ни остава. Погледнах и доклада на Европейския надзорен орган, орган за е, личните данни и установявам, че и този аспект е, е относим към проекто директивата, е, която ни предлага комисията. защитата на, на, на личните данни има, има значение за опазването на търговската тайна, впрочем, за защитата на интелектуалната собственост. Сега бих искал да чуя коментара на комисията, най-вече и, и, на, и на колегите, и оттам вероятно бихме могли да насочим текста към правната комисия. Благодаря ви. Преди да започнем дискусията на финалната права сме е, преди изборите. Само да ви попитам, е, правната комисия е водещата комисия, така ли? От нея се очаква да внесе е, резолюция или какво в пленарната зала. Значи, значи идеята е ние да дадем становище на правната комисия. Ами, ами кажете ни какво предлагате да, да кажем на правната комисия. Аз след като смятах първо да изслушаме докладчиците в сянка и, и това щях да кажа, но тъй като наистина сме на края на, на мандата, добре би било да представим своите препоръки под формата на писмо, адресирано до правната комисия, за ускоряване малко на процеса. На 7 април а, а, и няма да можем да гласуваме, има, има редица пречки за това и аз се осланям, впрочем, и на, и на мъдростта, на преценката на колегите в, в Сянка, но така, едно писмо, до правната комисия, в която да очертаем основните аспекти на е, вътрешния пазар и на потребителското право на тази материя по е, търговската тайна. Така, значи да видим кои са докладчиците в сянка. От социалисти демократи само не знам. Другите са известни.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 um, trade secret protection law. Uh, so the building blocks that are missing are the white ones. And that gives you an idea of what the level of protection. Това се вижда в белите полета на екрана в момента. В, uh, това е съпоставително изследване uh, на пазара. Сега на следващия въпрос. Доколко това засяга, оказва въздействие върху вътрешния пазар? Първо, стимулите за новаторски стопански дейности подвъд граница намалява около 40% от стопанските субекти е, всъщност се въздържат от а, стопанска дейност от този вид. Това води до по-малко, по-малко новаторско сътрудничество в трансграничен план. Конкурентоспособността също е, е засегната. Има спад в броя на договорите. Тъй какво се опитва да постигне комисията с предлаганата директива? Целта, разбира се, е да се осигури по-добра правна защита, което трябва да осигури по-добри условия за иновации и, и, и за е, укрепване конкурентоспособността на, на фирмите. Не предлагаме хармонизация на наказателното право в тази област, а по-скоро повишаване на осведомеността по съществуващото национално право. Хармонизация е необходима само в гражданското право. Измерението на вътрешния пазар също е, е застъпено. Това е, е член 119 от договора. Сега, какво гласи директивата? съвсем накратко. Първо споразумение. Първо имаме текст, който е в съответствие с споразумението ТРИПС, после се определя приложното поле на, на защитата. И дават се определения след това, в това число и на незаконно поведение не, незаконно е придобиване или разкриване на, на фирмена тайна. След това имаме и видове поведение, които не, на всяка цена са незаконни. Това, което колегата преди малко спомена за, за свободата на обмен на информация, на достъп до информация. Предвиждат се и защитни а, средства, средства за съдебна защита традиционните такива. Освен това има и процедурни предпазни механизми, които са от значение в областта на приложеното поле на директивата. Има и възможности за извънсъдебно разрешаване на спорове и накрая има текст, който гарантира съизмеримостта на целия законодателен пакет. Какви ползи се очакват? Очаква се по-добра защита на търговската тайна като цяло. Има и някои съпътстващи на тази цел ползи. по- за определени категории а, компании. Обяснява се, че така се осигурява по-безопасна стопанска среда и подобряване на правораздаването в областта на дружественото право. 63% от стопанските субекти виждат в това по-добри възможности за сътрудничество в трансграничните иновации. Това трябва да доведе до повишена конкурентоспособност и повече новаторство в трансграничната стопанска дейност. Сега, доколко всички вярват в това, трябва, трябва да, да кажем честно, не, не всички са убедени, а собствениците на, на търговска тайна а, имат някои опасения. Това е нещо, което вече ви казах. Но в същото време е, Немалко подкрепят предложението на комисията. Проведохме обществено, обществена консултация с 150 граждани и не сме напълно убедени, че подкрепата е достатъчна. Решихме, че трябва да, да ви запознаем с този резултат. Бизнеса като цяло обаче подкрепя предложението. Това е а, вкратце. С удоволствие ще отговоря обаче на въпроси, ако възникнат такива. Председателя, благодаря. Съвсем ясно стана, мисля. Благодаря ви и за документа с данните. Има ли коментари? Господин Ангстрюм, господин Швар, господин Покс, Мендес, други има. Okay. And then I'll give the floor back to Mr. След това пак ще попитам, пак ще ви дам думата, за да отговорите. Заповядайте. Няколко неща могат да се кажат по същество. Не на всяка цена това е като цяло добра идея. Ново, бланкетно право на интелектуална собственост. Става въпрос за всякакъв ви тайна, в крайна сметка. Доста доста всеобхватно е това понятие. То, то засяга и работници, дори и, и техните работни места. Така че предложението е доста мащабно и мисля, че доста закъсняло също така няма смисъл изобщо да, да изказваме мнение в рамките на този мандат на парламента на заседание на тази комисия. Мисля, че следващия състав на комисията Имко ще трябва да, да говори, да разисква по този въпрос. Мисля, че би било, би било загуба на време сега изобщо да, да разглеждаме това и предлагам да го оставим за следващия мандат. Следващия оратор. Благодаря. Мисля, че това, което предлага колегата, е съвсем ясно и аз подкрепям предпоръките. Защото те ще доведат до хармонизиране на правната позиция по отношение на търговската тайна в Европейския съюз що се отнася до предложението на комисията. А, мисля, че то е доста балансирано, но има нужда да, да го разгледаме по-обстойно. Това може да се направи и съвместно с писмото, което докладчика възнамерява да напише. Има някои важни моменти, които трябва да бъдат засегнати от регламента. Е, трябва да се каже какво са задължени да правят е, е, стопанските субекти, така, щото да избегнат кражбата на търговска тайна и, и също какво трябва да направят, за да докажат, че има незаконно придобиване или кражба на търговска тайна. Естествено, за директивите сега говоря, естествено, че може да възникне проблем тогава, когато един служител се премести от една компания в друга. Но могат да проистъкат трудности от тежестта на доказване. Декларации се, предлага, се предвижда да се ползват. В момента компанията трябва да докаже, че е настъпила кражба на информация и тежестта на доказването лежи върху стопанския субект. трябва да се... Не мога да кажа, че със сигурност подкрепям новото предложение в това отношение, но трябва да се разгледа по-обстойно преди да се реши. После. Как и при какви условия е свързан, как са свързани търговските тайни с а, научните познания. Това е въпрос, който се отнася до економическото развитие, развитие изобщо. И така, например, разполагате с някакви технически познания. Това знание има някаква стоеност, вие може да го предадете на някого и това струва нещо. Трябва обаче да получите потвърждение, уверение от получателя на това знание, че той няма да го предава нататък. Но технологиите напредват и, и е трудно да се контролират обстоятелства, а, а, а, при които а, други използват същата технология, до която са достигнали сами по независим път. Също така а, не може да се предотврати преместването на служители от една компания в друга, защото това ще е в разрез с свободата им на избор. После защитни механизми съществуват в държавите членки, но те са е, с различна степен на, на строгост. Е, има доста разнобой. България, например. Да видим а, е, китайска фирма, която доказано работи с търговски тайни, които са откраднати от френска компания и изгражда инсинератор на базата, благодарение на тази незаконно придобита информация. Също така придобива а, финансиране от Европейския съюз, което трябва да се блокира междувременно. Обаче България не разполага с процедури, с които да противодейства на, на това твърдяно престъпление, защото няма правно основание и не могат да се да, се, не може да се спре изпълнението на, на възложени поръчки. Така че е възможно е положение, при което няма правен канал за противодействие, при, при, при явна кражба. И злоупотреба с информация. Аз разбирам на господин Ингстрюм резервите, но от името на НП трябва да кажа, че е много важно да изпратим, да излезем с писмо. Това е писмо просто, в крайна сметка. То не обвързва следващия състав на парламента, но поне, поне посочва, че сме мислили по този въпрос и смятаме, че е нашите правоприемници трябва да продължат да, да работят по този въпрос. Естествено, че в бъдеще трябва да се разгледа по-обстойно въпроса, но мисля, че, че разполагаме с една добре написана препоръка, която да, да приемем. Благодаря, господин Вокс. Благодаря, господин председател. Моята група подкрепя предложението. И е, аз подкрепям това, което каза господин Швабе. Мисля, че е, трябва да напишем писмо, в което да, да, да изразяваме подкрепа. подкрепа. Трябва да осигурим минимални стандарти във всички държави членки, за да се гарантира търговската тайна, за да се е, защити търговската тайна. Комисията казва, че това ще се насърчи растежа и аз също съм съгласен повече, не само един колега а, говори едновременно за търговски тайни и, и, правна, и, и интелектуална собственост. Обекти на правото на интелектуална собственост са, са патенти и, и, и, и така нататък, и авторски права. Те, са, те се регистрират в публичен регистр и, и трябва да определите какво, защит, какво защитавате. Трябва да опишете какво защитавате. Търговската тайна е тайна. Тя не се оповестява. Това може да бъде състава на шоколад или на, на парфюм. И там защитата е малко по-различна. И е, не бива, не бива да се говори за търговските тайни е, в контекста на е, интелектуалната собственост, правото на интелектуална собственост. Благодаря. Следващия оратор, госпожа Венио. Съвсем накратко, господин председател. Аз смятам, че предложението е много интересно. И наистина разисканията, които току-що проведохме тук, сочат, че много неща трябва да се прецизират и най-вече легалните определения. И аз съм напълно съгласна с господин Стрём. Не можем да си позволим един месец преди края на мандата да се захващаме с нещо, което изисква сериозен размисъл, дискусия, оценка. Смятам, че наистина трябва да оставим този въпрос на следващата комисия за вътрешния пазар и защита на потребителите, за да може тя спокойно да обсъди един въпрос, който е изключително деликатен и, щекотлив. Тъй, че аз изцяло споделям становище на господин Екстрам. Да не прибързваме, нека да го оставим за следващия състав на комисията. Благодаря. Господин Манелс. Благодаря, господин председател. Рецептата на Кока-Кола е търговска тайна. Единственото нещо е, че в нея има твърде много захар. Това е добре известно. Нали? Е, и, и, това е факт, прочем. Нищо друго не искам да кажа. Ние вече доста години се занимаваме, впрочем, с този въпрос. Темата е важна, но съм съгласен, че сега много трудно бихме, ако щете, се събрали достатъчно хора в комисията. След 8 седмици са изборите, хората се занимават с предизборна кампания. Можем да напишем някакво писмо, да кажем, че въпросът е важен и толкова. Това, това да. Но, но да се тръгва към доклад е неуместно. Нямаме е време. Писмо може, И, и наистина въпросът не се свежда до права, права на интелектуална собственост все пак. Трябва да се прави разлика между това и търговската тайна. Наистина нашата комисия би следвало да се заеме с този въпрос, именно за търговската тайна, но, но от тук нататък да се върви към доклад с е, изменение, допълнение, изисквания и така нататък. Нямаме време. Така, това е, мисля, ако някой друг не иска да, да, да добави да кажа, съгласен с колегите, които казват, че нямаме време за задълбочена работа по този въпрос. Въпросът за водещата комисия, прочен, е решен не в наша полза. Не, не, не знам дали това ще се промени следващ, в следващия състав на парламента. Правомощите на комисиите вече са разпределени. Тук главният въпрос е такъв и аз бих искал да, да попитам нашата докладчица да каже. Няма смисъл ние едностранно да пишем на когото и да било, доколкото не сме водеща комисия. И, ако правната комисия като водеща определено смята да внесе някакъв документ е, до изтичането на, на мандата, да, И е, трябва все пак да направим своя осезаем принос, да, да заявим а, а, своето намерение в следващия състав на парламента да се захванем с този въпрос. И прочим това без, без, без значение дали, дали тук колеги ще приемете да пишем или не. В крайна краща винаги можем да изразим своите резерви по отношение на някакъв продукт на водещата комисия. Така че всъщност какво е намерението на докладчика в правната комисия? Така, ако може да ни осведомите и още нещо, ако имате да добавите също. Благодаря на всички колеги за тяхния ценен принос в тази дискусия. Съгласна съм, че не е необходимо да водим продължителна дискусия. Ние сме членове на този парламент само до 31 юни. И трябва да продължим работата си до приключване мандата на този парламент. И много важни въпроси, свързани с вътрешния пазар, бяха решени, но има и не такива, които още не са свързани. Трябва да бъдат довържени. Неща, които Мишел Барние свърши през последните години, влизат в този списъка на тези въпроси. Тоест, трябва да направим това, което можем до сега и да оставим останалото на следващия парламент. Но тъй като демокрацията се основава на решение на мнозинството, аз ще се примиря с това, което мнозинството реши. Председателят. Това се връща, ме връща към главното. Секретарята ми казва, че координаторите на правната комисия ще обсъдят този въпрос утре. И затова аз като председател на тази комисия предлагам да изчакаме решението им. Ако координаторите на правната комисия решат да се излезе с работен документ, независимо какъв ще е той, а някои тук предложиха именно това, трябва да видим тогава какъв ще е графикът и в какви срокове може да се направи това. Ако те не предлагат подобен работен документ, тогава ще се съглася с колегите, които смятат, че няма да бъде полезно в, малкото оставащо време да се занимаваме с този въпрос. Струва ми се, че това е разумното решение в случая. Е, може би е, да го обсъдим отделно на закрит заседанието при закрити врата, което ще започне след малко. Благодаря, господин председател. Е, съгласна съм. Не знаех, че координаторите на правната комисия ще заседават утре. В такъв случай, очевидно, още по-малко време имаме за взимане на решение. И в такъв случай вашето предложение ми се струва най-доброто. Благодаря, председателя. Благодаря. Благодаря за това, че изложихте въпроса. Благодаря на господин Залес и колегите му от Европейската комисия за тяхното участие. Сега разполагате с цялата документация по въпроса. Ще изчакаме решението на координаторите на правната комисия утре. С това приключваме нашето днешно заседание. Веднага ще пристъпим към заседанието на координаторите, които вече са тук. Искам само да ви напомня, че следващото и последно заседание на тази комисия ще бъде в понеделник, 7 април, в 3 часа след обед. И то ще приключи с прием, отбелязващ края на мандата. когато ще бъде пред заседателната зала. Ще имаме трима комисари, които ще дойдат на нашето последно заседание. Ще господин Шемета, господин Миличек е, и господин Барне. Господин е, Миличек също ще говори за е, таблото с сравнителните показатели на така наречения скорборд. И надявам се, че ще имаме достатъчно присъстващи, може би коктейла ще ги привлече. Е, ще имаме възможност също да видим и а, е, някои диапозитиви, отразяваше нашата съвместна работа и ще си спомним постиженията по време на този мандат. Значи е напълно достоен повод да се съберем а, е, и очаквам да се видим всички на 7 април, понеделник в 3 часа както казах. Закривам заседанието, незабавно ще започне заседанието на координаторите. Благодаря.